Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, моля заповядайте, заемете местата си. Добре дошли на последното заседание на Комисията по петиции преди лятната почивка и надявам се, че сте в добро състояние, спокойни, очаквайки почивката, но нека преди това приключим с работата ни днес. Ще се срещнем с много а, интересни вносители на петиции днес и действително паметна ще бъде нашето заседание. Имам си вече и чукче, така че е, приемане на проект от дневен ред. Точка 2. Моля, нека да преместим 5 и 6 точка по практически съображения към следобедното заседание преди гласуването относно решението за резолюция и устния въпрос. По-добре е да съберем всички гласувания в е, едно заседание, да не претоварваме колегите да идват два пъти, ако идват само за гласуването. Съгласни ли сте? Да, благодаря. Одобряваме протокол от заседанието през месец май и месец юни съответно. Това е точка трета от дневния ред. Виждам, че са раздадени тези документи и има едно искане на социалистите и демократите в него, що се отнася решението Югендамт за покана на представители от Югемдам на заседание на бъдещо заседание на комисията, за да изслушаме тяхната страна по въпроса, също така да изпратим и писмо до съответния комисар или комисари. Ако няма възражение, считам предложението за прието и също така за прияти протоколите от тези заседания. Благодаря. Аз имам някои съобщения, които искам да направя. Моля, съвсем а, е, некратко, А, е, позволете ми само да се огледам залата, дали колегата е в залата. Okay, because now I wanted... Защото сега моля всички да погледнете Лио Кокс. И моля Лио Кокс да погледне пък към мен. This is very funny. Hi. Много, много е забавно. Здравей, Лио. Много се радвам, че сте тук. Благодаря също така, че всички в момента гледат към вас, защото от името на Комисията по петиции благодаря най-горещо на Лио за това, че е, работи дълго време в е, нашата комисия. Когато дойдох, е, ми казаха, когато не знаете нещо, че вие, което не знаете нещо за петициите, то просто няма нужда да се знае. Така че благодаря ви, научих много от вас и Даниел от изключително голямо значение за НП и за цялата комисия, вашия принос. Сега разбирам, че вече пенсионират е, млади хора. Вие сте един от тях. Преди да си тръгнете, не зная дали това ще стане сега или преди следващото заседание. Не беше съвсем ясно. Е, колегите не можаха да ме информират, но ще ви, чуем. Ще ви видим ли? Отново, да. А, заповядайте, винаги сте добре дошъл. Ако не, позволете да благодаря от името на комисията за всичко, което сте извършили за нашата комисия. Желая ви всичко най-добро по време на следващия вълнуващ период от вашия живот, който надявам се ще ви доведе, донесе много приятно време, разбира се, малко вълнение, литература, плуване, спорт, забавления. Всичко, което предпочитате да правите, забавлявайте се. Благодаря. освен това се надявам, че ще идвате и да ни виждате от време на време, когато разбира се вече няма да имате това задължение, но надявам се, че ще ви бъде много приятно. Защото удоволствие да се работи, вие така сте ни учили. Some, some Имам и някои други съобщения, които бих желал да направя, също свързани с средата. За да се е, намали е, използването на хартия и да се спази и целите на ЕМАС, е, повече няма да се разпечатват е, е, петициите в дял Б. Те ще бъдат на разположение само в онлайн варианта. Може би и някой от вас, включително и за мен това ще е проблем, но искам да ви кажа, че броя също така а, хартията, на която се разпечатват всичките теми, които се разглеждат в комисията, ще бъдат по-ограничена бройка. Разбира се, членовете на комисията могат да разполагат с копие, както и асистентите, но в близко бъдеще ние ще направим необходимото, за да намалим разпечатването на материали за комисиите. Вече някои комисии са изпълнили тези стъпки. Комисии, които работят без хартия. Всичко, разбира се, ще бъде достъпно в онлайн среда. Можете да работите с всички материали на компютрите си и на таблетите си. Що се отнася до доклада Frontex и графика? Съвместно сме го подготвили заедно с Комисията граждански свободи в съответствие с правило 55. Представането на проекто доклада се предвижда за 10 ноември, срок за изменения 24 ноември, гласуване в комисия през февруари, а гласуване в пленарна зала е предвидено за месец март. Последващата точка, седма, точка разни, господин Мариас помоли да вземе думата относно веб портала и веб услугите. Давам ви думата, заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател. Както току-що информирах координаторите, аз също така бих желал с тази тема да запозная и нашата комисия. Както знаете, Основната идея в нашата работа е да бъдем във връзка с гражданите и да облегчаваме техния достъп до Европейския парламент. Основно с Комисията по петициите, разбира се имайки предвид средствата, които ни е предоставил парламента за този цел, съм създал една платформа за допитване и информация. consultation.dot Нотис Мария ЖР на гръцки язик е по-настоящем, но ще бъде достъпен портала на три, три работни езика. Така че, с помощта на тази платформа можете да се свържвате пряко с Комисията по петициите. Има и отделен раздел, който се нарича Упражняване на моите права. В рамките на тази платформа е възможен достъпа до комисията по петиции, до попълване на електронен формуляр и предаване на петиция до нашата комисия. Освен това, възможно е да се сезира и Европейския омбудсман посредством платформата. Има линк, с който ви препраща към службите на парламента. Така че, ако кликнете на този линк, можете дори да проследите заседанието на нашата комисия онлайн. Както знаете, нашите заседания се излъчват по линковете на Европейския парламент. Можете да изслушате и можете на практика да следите работата на комисията по петиции. По този начин какво се случва. Като депутат от Европейския парламент, аз мога да информирам и гражданите в Гърция относно техните права. Това е естествено естествено е валидно не само за Гърция, но това е валидно за всякакви други въпроси, които са от интерес за гражданите. В 15 часа ще се срещаме и ще заседаваме относно ипотеките в Испания, например. Това е един въпрос, по който ще се прояви интерес и от страна на гръцките граждани, предполагам, защото те са засегнати от подобни въпроси. Така че ще ви изпратя връзката към линка към тази платформа. По този начин можем а, да покажем на гражданите как те могат директно да се свързват с нас. Това е електронна демокрация, ако мога така да кажа. Може да се организират различни форуми, може да се участва онлайн в различни събития. Благодаря много. С удоволствие бих участвал в бъдещи разисквания по този въпрос. Благодаря. А сега вече се радвам, че мога да приветствам Хосе Мирако Лопес който ще говори от името на асоциациите по пострадалите талидомит от Испания. Имате думата за 5 минути. Много ви моля да спазите регламента за изказване от 5 минути. Добър ден. Добър ден на всички. Казвам се Хосе Рикелме и представлявам Асоциацията на жертви на от талидомит. Придружаваме и нашият председател, нашият президент. Благодаря на всички за участието и за подкрепата на парламентарната комисия по, пети, по петиции. Без ваша помощ нямаше да можем да се организираме толкова бързо за това посещение. Благодаря ви от все сърце. Важно е да чуете нашата история 60 години след нейното, след нейното начало. Започна тази трагедия през 1954 година заради е, германската компания Груненберг. Началото бе една, едно хапче, успокоително хапче, което заместваше страховитите сънотворни бе пласирана на пазара без необходимите мерки за из... и без необходимите изпитвания носеше слава, носеше му се слава на изключително ефикасно лекарство, безобидно лекарство, което дори могат да приемат бремени жени, за да се преборят с гаденето. Започнаха обаче след това да се носят слухове за това, че няма всъщност санитарен контрол и това се потвърди чрез раждането на деца без е, крака, без ръце и други много по-страшни вътрешни е, поражения върху бъбреците, половия апарат и костите и ушите и очите и така нататък. Има хиляди жертви, 50 хиляди жертви на талидомида в света, от които сме оцелели 5 хиляди едва през 61 и 62 година талидомит бива и оттеглен от пазара в цял свят без Испания. Само Съединените щати оцеляха, тъй като те още от самото начало забраниха продажбата на талидомит на тяхна територия, тъй като смятаха, че не е изпълнява и изискванията за сигурност. Благодарение освен това и на Франсис Кейсик, която се счита за героиня в своята държава. Тя беше председател на Американската санитарна агенция по това време и благодарение на нейната намеса се спазиха много деца. В много държави членки бяха отпуснати суми и пенсии на тези нещастни човешки същества, които пострадаха от приема на талидомит. Създадоха се економически схеми за доживотно подпомагане на жертвите в зависимост от това до каква степен са пострадали. Тези пенсии започнаха да се изплащат през 60-70 години. След това се покачваха в съответствие с инфлацията в Германия и други държави. Това е обичайна практика. За съжаление, ние сме водени тук от случая, от събитията в Испания, които нямат нищо общо с току-що описаните германската лаборатория Грунентан бе също доставчик в е, Испания, където за съжаление продължава да има лаборатории в Испания т.е. до тук свършват приликите. За разлика от другите държави, испанската държава не предприе никакви мерки през 69, е, 75 и 78 година. Продължава да се продава талидомид в Испания 16 години след като е изтеглен от пазарите в цяла Европа. Продължава дори да се продава до 85 година. 3000 са жертвите на талидомит в Испания, от които са оцелели 1000. Никой от тях не е получил подкрепа от испанската държава. По-голямата част трябва да живеят на гърба на роднините си или да разчитат на подпомагане на отстрана на църквата или просто да просят и да по площадите и улиците. През 2015 година продължаваме да се питаме защо, с какво сме го заслужили. Нашата история е същата история като на Европейският съюз. Европейският съюз обаче за последните 60 години е пораснал, а пък нашата история и тя 60 годишна продължава да се характеризира с забрава и, и с забвението, в което сме запратени ние жертвите на талидомит. Затова днес сме дошли тук, за да ви помолим, коленепреклонно, ако е, е необходимо, да ни помогнете, защото ние сме дискриминирани по расов признак или по какъвто и е някакъв друг признак и не получаваме обещетение. Моля да накарате испанската държава да да реагира, да ни помогне институционно, ако е наложително дори да се наложат санкции на испанската държава, за да бъде тя притисната и принудена да реагира. Важно е, дами и господа, да знаете, че талидомит всъщност помогна за това в цял свят да се затегне санитарния контрол. Знаем, че Европейският парламент в момента подготвя отбелязване на 50-та годишнина от влизането в сила на тази норматива. Можем да кажем сега, да заявим, че благодарение на катастрофата, причинена от лидомит, днес имаме едни сигурни лекарствени препарати, които не ощетяват никого, само нас. Нека да си спомним за така наречената криза на краставицата през 2011 година причиниха милиарди загуби на Испания само защото имаше подозрения в Германия. А с талидомида не се случва нищо подобно. Какво би се случило, ако испанска фармацевтична фирма би убила 3000 германци? Щеше ли разликата да е същата? Искаме да бъдем обещетени, искаме да получим гаранция за достоен живот до края на дните си и това зависи от вас. Знаем, че Европейският парламент подкрепя нашата кауза. Единственото, което искаме сега е реална подкрепа спрямо евро... испанската държава, за да бъде тя принудена да действа. Не търсим виновници. Искаме да разрешим проблема от позицията на диалога. И в заключение искам отново да поблагодаря на всички вас за това, че ни дадохте възможност да дойдем днес и да изложим нашият случай, ваша до голяма степен отговорността, делото ни да се увенчае с успех. Искаме кратко бързи решения, защото всъщност 60 години загиват пострадавшите от талидомит в Испания без да бъдат подпомогнати от никого. Сега ни се предоставя възможност да разрешим този въпрос и да напишем една светла страница в историята на Европа в името на равнопоставеността на нейните граждани. Благодаря. Thank you. Благодаря. А сега Флориан Шмидт от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Талидомидът, очевидно, е една от големите фармацевтични катастрофи, както с право посочи вносителят на петицията. Той е виновен за трагедии, които станаха причина за приемане на европейско законодателство, за уеднаквяване на изискванията към разрешаване на лекарствените препарати преди 50 години. Комисията, несъмнено, съчувства на вносителите на петицията особено като се имат предвид е, начина по който към тях е, се отнесла испанската държава в сравнение с други страни членки. Но тук има един политически компонент. Колкото става дума за въпроса по същество, ние сме отговаряли и преди, в миналото, отговаряли сме на въпроси на депутати, това се отнася до проблемите на компенсирането и помощта за жертвите на талидомида. Това е в рамките на правомощията на страните членки. Тук е, е, Европейската комисия има ограничени права. Много трудно е за нас да се намесваме в, е, решенията на страните членки в защита на вносителите на петиция. В миналото не един депутат се е срещал с жертвите на теледомида, не един депутат активно е подкрепял техните искания. Господин Андрео Кайтис, комисаря по въпроса на здравеопазването, не отдавна се срещна с няколко представители на жертвите от Испания, от Швеция, от Обединеното кралство, за да може да обменят информация, нещо, което негови предшествени комисаря Борг, беше направил. Но от чисто правна гледна точка, това, което може да направим е много ограничено, нищожно. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя на комисията за това, че той ни представи нещата, включително с диапозитиви. Не става дума, както той каза, да се търсят виновните. Въпросът е да се намери форма, адекватна форма за помощ. Аз не мога да кажа какъв ще бъде този начин – естествено, за да се помогне на жертвите, не трябва те да плащат за своето нещастие. И да може да всичко това има въздействие върху тяхното участие в социалния живот. Значи без да хвърляме вината върху когото и да е, защото някой може да попита какво търси тази комисия тук, тази петиция тук но ние, европейските депутати, не, разбираме, че не може така да продължава живота на жертвите в Испания. Най-малкото можем да поискаме от испанската държава да организира преговори с засегнатите страни и защо не с представители на лабораторията Грюнентал, защото а, а, а, подобни преговори тристранни преговори, асоциация на жествите, лабораторията Гровентал и Испанската държава, могат да доведат до споразумение, защото сегашното състояние на нещата е нетърпимо. Не може жертвите да бъдат принудени да плащат два пъти. Добре е да стимулираме започването на преговори по този въпрос. Маргарет? Благодаря ви, господине, че сте тук. Трябва да кажа, скандалът е много по-голям, отколкото вие го описвахте. Знам. Но в Швеция имаше голям скандал в средата на 60-те години. в големите фармацевтични компании се опитаха да упражнят натиск, да подкупват и какво ли друго не. Единствено в Съединените щати успяха да направят нещо. Но трябва да кажа, че талидомидът не е последният скандал от този вид. Работите в нещата продължават по същия начин. Ето тази книга тук. Медицината убиеци и организираната престъпност. И е, никой не се е опитал да, до сега да съди авторите. Нещо, което се е случвало и продължава да се случва. И затова може ли да поискаме от комисията да ни каже какво всъщност, какво всъщност е станало в тази страна? Дискусията по този конкретен въпрос е приключила. Но за Испания това не е приключил въпрос. Жертвите са все още там и продължават да се пускат на пазара лекарства в флагрантно нарушаване на правата на човека. Но големите фармацевтични компании полагат всички възможни усилия, за да подкопаят нашата работа. Големите фармацевтични компании играят много важна роля, например в САЩ. И затова бих искала да се обърнем към комисията, да попитаме каква и какви и колко компенсации са изплатени на жертвите. Защото Испанският случай е пример, но това не е единствения пример. Бясна съм, като гледам как е действа Грюнентал, лабораторията, която е произвела талидомида. Тези хора трябва, те се са за затвора, защото те са знаели. Знаели са какви са резултатите от използването на ритомида и въпреки това са продължили да го продават. А когато става а, за компенсацията, каквото и да е платено, самата лаборатория Грънентал до сега нищо не е платила на жертвите. Благодаря, Маргарет. Елеонора. Благодаря много. Ви благодаря, господин носител че ни представяте този проблем днес. Вече няколко месеца съм във връзка с жертвите на талидомида. Познавам представители на Италианската асоциация на жертвите, представители на Британската асоциация на жертвите на талидомида – и тук в Европейския парламент организирахме пресконференция, в която участваха всички политически групи, които се изказаха в полза на намиране на решение за а, тези страдалци, жертви на един фармацевтичен скандал. А, безпредседентен а, фармацевтичен скандал. А, интересът към а, нашата пресконференция беше огромен. Много от фактите бяха скрити, но сега трябва да имаме смелостта да кажем, че имаше прикриване на фактите и от страна на германското правителство. По време на съдебните дирене, властите се опитаха да направят всичко възможно, за да приключат процесите колкото може по-бързо. за да не могат да, бъдат, да бъде признато правото на обещетение. И в Германия, пък и другаде в света. И затова а, много са онези, които нищо не са получили, никакво обещетение. А, мислят, например, за жертвите на Талидомида в Италия. Те там дори не са признати като жертви. страдат от последиците на приемането на това лекарство и качеството на, качеството на живота им, разбира се, е тежко засегнато, тъй като става дума за дегенеративни промени. Така че трябва да намерим някакъв начин а, за оказване на помощ на тези хора. С Италианската асоциация на жертвите се опитваме да следим състоянието на хилядите жертви, които трябва да живеят живота си, засегнати от тези проблеми, тъй като няма обещетение, не са признати дори като инвалиди, като хора с увреждания. Те просто живеят живота си както останалите. И затова въпросът за компенсирането на жертвите, за обещетяването им е абсолютно наложителен. Едно писмо бе изготвено от няколко политически партии, включително от, от моята политическа група, с което се обърнахме към госпожа Меркел да разгледа този въпрос още един път, да направи всичко по силите си, за да помогне на тези хора. На 7 юли се състоя среща с някои от представителите на асоциациите на жертва на талитомида и е, представители на германското правителство. Надявахме се, че това ще донес, доведе до решение да се помогне поне на испанските жертви. Е, защото към това искане се присъединиха всички, е, които се интересуват от този въпрос в Европейския парламент. Разбира се, е, решението за конкретните мерки е в ръцете на страните членки. Трябва да използваме нашето влияние, за да окажем натиск върху страните членки да решат този въпрос в спешен порядък. Благодаря. Благодаря, е, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на вносителят на петицията, че е дошъл е, днес при нас. И е, много съм раз, разтърсен от това, което виждам. И хиляди хора трябва да живеят в страдания. И нашата комисия трябва да упражни натиск, за да има така, някакъв отговор тази петиция. Нашата комисия, когато дойдат тук хора, които внасят петиция, работа на нашата комисия е да направи всичко възможно те да не си тръгнат с празни ръце. Знам, че преди всичко това е в рамките на правомощията на страните членки. Съществува въпросът обаче и за това кой ще поеме отговорност за обещетението. Знам, че а, нашата а, а, комисия съгласно с хартата на основните права, която е част от Лисабонския договор, се предвижда гражданите на Европейският съюз да имат адекватно право на правна защита. Право, правна защита. В случая, очевидно, тези хора не са получили необходимата правна защита. Въпрос е къде да се обърнат те за правна защита. Ако се обърнат към испанските съдилища, дали те ще трябва да решат кой да изплаща обещетението, в случая фармацевтичната фирма. Може би въпросът трябва да се отнесе в германските съдилища. Значи първото, което нашата комисия може да направи, е да поискаме информация за случая. Колко, какъв е броят на жертвите, кои от тях получават обещетение – и какви са правните правомощия. В, в чая юрисдикция трябва да се заведе евентуално дело за обещетение. Е нещо, което нашата комисия може да направи, в което тя може да помогне. Преди всичко трябва да намерим начин правото на жертвите да бъде, да бъде осъществено правото на жертвите за правна защита, за съдебна защита, а това значи да получат необходимите обещетения. А също така съществува възможността за оказване на натиск за по-бързо предвижване на въпроса. И съществува така наречената мека сила – Тоест взимане на незадължителни решения и незадължителни действия. Такава мека сила може да използваме, за да подтикнем германското правителство да разреши въпросът с обещетяването на жертвите. Тоест, според мен, нашата комисия може да направи нещо и петицията не трябва да се закрива. Трябва да помислим и да видим какъв е най-добрият начин да помогнем на вносителите на петицията. Не става въпрос само да изразяваме съчувствие и да говорим добри намерения. Това не е достатъчно. Благодаря. Много благодаря. Най-напред благодарности както на Хосе Рикелме Лопес, така и на Рафаел за тяхното присъствие днес тук. Те са представители на много други хора, които са пример за борба. Добре дошли! Групата на ЕНП ви подкрепя в постигането на вашата крайна цел, а именно правосъдие и да няма категоризиране на жертвите на първа и втора категория. Всички пострадавши да бъдат третирани по един и същи начин. Това е една историческа медицинска трагедия и проблемът е европейски, проблемът не е само испански. Освен това, това е политически и хуманитарен проблем, който трябва да обедини всички правителства и всички представители в търсенето на справедливо решение. Положението в Испания наистина е изключително унизително тъй като много малко жертви на талидомид са всъщност е, обезщетени. По-голямата част е, почина през последните 50-60 години, така че сега наистина е спешно взимането на решение, което да поправи тази трагична грешка. Наистина трагедията талидомид може да бъде сравнена с Холокост. Подкрепям казаното от първият е, колега, който се изказа, а именно да изискаме провеждането на заседание, на среща, за да може да се разблокира тази ситуация. Знаем, че на 23 септември ще се проведе заседание на Върховният съд на Испания, така че ще окажем необходимият натиск. Разчитайте на това. Кажете, освен това, дали вие самите виждате други мерки, които бихме могли ние, испанските депутати или Комисията по петиции на Европейския парламент да предприеме. Всеки от нас би, бил, би могъл да бъде на ваше място. През, аз съм родена през 65-та година и бих могла съвсем спокойно да бъда една от вас. Затова мога да заявя, че има заслужаваме, заслужавате правосъдие и разчитайте на нас и по-специално на депутатите от е, НП на подкрепа. Благодаря. Позволете да се намеси само за секунда. Вие сте тук, за да обмените мнение с Комисията по петиции, а всички а, политически групи са взели това решение да ви изслушат, да споделят а, вашата гледна точка. Така че имайте предвид, че имате подкрепата на всички политически групи. Всички ние ви слушаме. А, заповядайте. Благодаря, Сесилия. Искам да предам позицията на НП. Аз съм в, може би, най-трудно положение. Аз съм бил химик по професия. След като завърших, извършвах изследователска работа редица години. Имайки предвид своя опит, позволете да кажа на испанските си колега, Талидамида никога не трябвало да бъде използван за човешки цели. Това е едно истинско престъпление. Вие заслужавате вашето обещетение. Присъединявам се към всички, които ви подкрепят. Трябва да окажем е, всички натиск, който е по силите ни върху испанското правителство, за да се разреши е, вашия случай. Предлагам петицията да остане отворена и ви подкрепяме с всички сили. Председателката, благодаря, Солидат. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина искам също да пожелая добре дошли на нашите гости и да изразя тази солидарност. Никой не може да се затваря очите пред този ужас. Това е най-голямата катастрофа, нещастие, причинено от съвременната медицина. И това е страшно, тъй като 20 век е, не може да си позволи такива трагедии. Но пък, както казаха нашите гости, това даде начало на система за контрол на лекарствените препарати. Строг и на, кого, на който можем да разчитаме. 50 години след тази трагедия, за съжаление, пострадавшите не са получили никакво обещетение, нито отговор на легитимните си искания. За съжаление, аз мога твърдо да ви уверя, че това е въпрос на липса на политическа воля, която можеше да тласне напред юридическият процес юридическият процес напредна, възможно най-бързо за такъв вид правна процедура, но някои от докладите, които бяха публикувани, бяха просто отстранени заради политически приоритети от друго естество. Така че аз също съм на мнение, че от правна гледна точка ние нямаме възможност да разпоредим обещетения, но имаме политическата сила да тласнем от политическа гледна точка събитията напред, за да стане веднъж завинаги какво се случи в Испания и в Европейския съюз. Може и да не ни хареса това, което ще открием, но ще възцари правосъдието в Испания, в Италия и в други държави. През 2010 година наистина се обнародва указ указ, който целеше да признае правата на жертвите на талидомит. Асоциацията на жертвите на талидомит, обаче, както и много друго представители на гражданското общество, смятат, че това не бе достатъчно. Затова смятам, че трябва да излезем с писмо към Испанското правителство, за да се срещне отново с тази асоциация на жертвите и да преразгледа указът. Указът, който жертвите смятат за недостатъчен, тъй като обещетенията не стигнаха никога до техните адресати. Това ми е първото предложение. Второто ми предложение е да използваме политическата воля, която комисарят по здравеопазването твърди, че има, а именно да разреши този европейски проблем, който трябва да получи европейски договор комисарят на последната си среща с комисията ЕНВИ заяви, че ще се занимае отново с този случай. Така че искам да из... предложа да използваме е, това негово изявление и да се обърнем с въпрос има ли вече конкретен план за действие и какво смята да направи, за да даде европейски отговор европейски отговор, който да утеши европейското гражданство. И на трето място, разбира се, проучването, което е, тук бе споменато. Бих се обърнала аз към Комисията по правни въпроси. Знам, че ние нямаме правни правомощи и затова искам да се обърна към Комисията по правни въпроси Юри, за да ни е, препоръча дали можем да изискаме правно действие от страна за някои държави членки. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че бяхте толкова конкретна. Госпожа Валина, заповядайте. Благодаря. Добре дошли, Хосе и, Хосе и Рафа. Добре е, дошли отново. За съжаление сте наши чести гости напоследък по този въпрос. Наистина е, страшно е да чуваме как е, представителите на Европейската комисия казват не може нищо да направим. Има харта за основни човешки права. Ако тази харта не може да се прилага, то за какво служи? В нея пише, че правото на здравеопазване, на подпомагане на обещетение са свещени и трябва да се прилагат без ограничение и дискриминация по какъвто и да било признак. И аз съм за това да се обърнем към комисията Юри за помощ и съвет за евентуално правно действие. Ясно е, че указът от 2010 година в Испания не бе достатъчен. Освен това, там не се повдигаше въпроса за обещетенията и на всичкото отгоре срока за подаване на жалби бе само един месец. Е, слушаме от Нека да ви е, напомня всъщност е, през конференцията, която всички имахме удоволствието, съмнителното удоволствие да изслушаме и да ви припомня, че ако наистина сте имали желание за действие, няма защо да чакате. Защо сте изчакали вие, господа, от правителството на НП в Испания? Защо чакахте четирите години на мандата си? Защо не се е, захванахте на работа по-рано. За съжаление, има много малко вече оживели и оцелели. Е, за какво, какво чакаме още, за да ги утешим и да ги обещетим? 11 милиарда годи, евро на година испанската държава, която е светска държава, предоставя обаче като помощ на католическата църква. Защо католическата църква не направи постъпки на свой ред за облегчаване на положението на тези мъченици на талидомида. Благодаря. Още един оратор, господин Тари Кабра, след което а, ще преустановя списъка за изказвания. А, Петър, да, разбира се, не ви видях. Е, след Питер е, вече е, ще приключим с изказванията по въпрос да направим заключение. Заповядайте, господин Тарик Аврас. Благодаря. Не, първи, не за първи път съм във връзка с вас и имал, съм имал честа да си взаимодействам с групи потърпевши, пострадавши от талидомит, не само от Испания и от други държави. Абсолютно съм съгласен с казаното от колегите. Наистина, това е европейски случай, в смисъл такъв, че има случаи на жертви в Швеция, в Германия, в Италия и в Обединеното кралство. Германия носи специална, особена отговорност, но най... най силно пострадалите и най-малко обещетените са испанските жертви. Както каза е, колегата, Испанското правителство излезе с указ на 6 август 2010 година. Но е, единствено един месец бе предоставено като срок за подаване на жалби и един месечен срок в, през август месец в Испания, това е едно да не дадеш никакъв срок. Какво можем да направим сега, според мен? Най-напред компенсация, обещетение – в крайна сметка става дума само за няколко стотици случаи. Стотици в Европа, в Испания даже може да са по-малко и те могат да бъдат лесно обещетени. Скандално е да не се обещетят. На второ място, Всъщност това не можем да го направим, тъй като не е в правомощията на Европейския парламент, но можем да помислим за това как да наложим съдебни санкции съдебни санкции срещу тези лица и тези управленски органи, включително испанското правителство, които продъл... са продължили да разрешават продажбата на този лекарствен препарат, след като вече са били познати унищожителните му ефекти. Тоест, можем да оперираме първо чрез обещетение и второ чрез санкции. Благодаря. Благодаря. Петър, благодаря. Искам само да добавя към казаното от колегите и от своя име. Благодаря, че дойдохте тук на заседание на Комисията по петициите, за да обясните проблема. 59-та година знае, че в източна Германия имаше малко подобни случаи. Защо? Защото тогава просто имаше малка наличност на подобни лекарствени препарати заради желязната за вас по времето. Това не е трагедия, това според мен е престъпление. Защото трагедията може да има елемент на липса на умисълното. тук става въпрос за едно престъпление. Хората са знаели какво предлагат. И срещу този препарат са получавали пари. Държавата е взела решение да предостави обещетения, но те са били различни в различните държави. И така, това е престъпление. А пострадалите са третирани по несправедлив начин. Така че аз е, е, разбирам, че 26 януари Европейският парламент е подготвил резолюция за справедливо обещетение за пострадали от скандали. Трябва да продължим да работим именно в тази посока, когато става въпрос за пострадали от лекарствени препарати. На политическо ниво има какво много да се направи по въпроса. За някои от държавите това е, може би, периферен въпрос и а, е, там като че ли той бива изтикван настрани. Но заедно с носителя трябва да направим нужното а, е, този проблем да бъде винаги в дневния ред така че държавите членки, които са засегнати да се заемат с въпроса, резолюцията ще ни помогне, защото ето, както казах, Европейския парламент се и е произнесъл по този въпрос. Необходимо е да получим обратна връзка и от държавите членки да ни информират какво предприемат по въпроса. А, освен физическото увреждане, което няма как да се коригира, е, обществото е длъжно да направи нещо за хората. Председателката, да, наистина тази резолюция беше съвсем наскоро прията. Благодаря, че цитирахте. И сега приключваме с списъка с ораторите. Давам думата на вносителя. Моля, спазете две минутния регламент за изказване. Благодаря. Най-напред благодаря на всички е, евродепутати за честа отново да сме сред вас. Искам да се позова на казаното, а именно това е международен въпрос, международен в европейски план, защото се продаде Талидомит е продавал в много държави на Евросъюза. Кой носи отговорността? Какви, каква е отговорността? Първо на Грунентал, тъй като тя измисли и тя пласира на пазара тази, този лекарствен препарат. След това отговорността на немското правителство, което позволи на, на това лекарство да излезе извън границите без съответния контрол и накрая отговорността на правителствата на нашите държави членки, които позволиха вноса и пласмента на лекарството на нашите национални пазари. Както е, каза е, господин Терикабрас, е, испанският случай е най-вопиющ заради липсата на контрол или за обожествяването на, испанск, на немската държава, в която се вярва като в Господ едва ли не. И накрая отговорността на другите национални правителства, не само на испанското, в случая с Италия това е, е същото. Така че смятам, че заради всички тези характеристики Европейският е, парламент следва да се заеме с това. Ние като обикновени граждани не разбираме от юрис, юрисдикции, но смятаме, че ако някой може да ни помогне, това е Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, колеги. Благодаря на всички за изказванията. Както комисията е точно посочи, въпросът е и правен, и политически, но искам да добавя, че на първо място може би е хуманитарен. Какво можем да предприемем? Да напишем а, писмо до Министерство социалните въпроси с а, питане какви а, мерки по обещетение са предприяти от страна на испанските власти е, за подпомагане на пострадалите. Освен това е необходимо да се изиска структуриран диалог по начин, по който днес участвахме днес в подобен. На следващо място, може би съвместно с службите на парламента, можем да посочим какви мерки са предприели другите държави членки по въпроса т.е. поделянето на добрите практики, които са прилагани в други държави. Може би също е полезно да се има предвид това. Вече 60 години са изминали, а държавите членки са възприели различен подход, както знаем. Може ли да възложим на секретарията, заедно с службите на парламента, да проучат въпроса, след това да ни информират какво се е случило? Да ни информират е, е, как са подходили държави членки, дали обещатения на пострадалите и да се изпрати това писмо в копие и на е, комисаря, отговарящ по тези въпроси. И на четвърто място, в писмото да се направи препращане към резолюцията, приета през месец януари е, в Европейския парламент, Петър ние припомни. Според мен това е възможният начин да предприемем действие по този случай за да може да се окаже е, натиск, надявам се доста натиск върху испанските власти и правителство и ние, е, всички колеги, разбира се, е, предлагат е, петицията, разбира се, да остане открита. Господин Терек Рабрис, господин, госпожо председател, да, да пишем на писмо на социалните въпроси. Предлагате защо не на здравеопазването. Стори ми се, че може би това е едно и също лице, но в крайна сметка ние ще отправим писмото, ще го адресираме към правителството. Е, защото тук не става въпрос само за социално обещетание, става въпрос за справедливо, за правосъдие на ниво здравеопазване. И според мен това е важно. Председателката, да, напълно сте прав. Аз бях останал с впечатление, че става въпрос за един и същи министр. Да, разбирам сега, че министъра е един и същи по тези въпроси. Добре. Не е ли странно, господин Тери Кабраш, че понякога някой може би знае малко повече от вас. Okay. Вие като е, е, реагирате като каталунка. That's an explanation, but... Това е е обяснение, но не извинение. Fine. Could we do this? Добре. Обединяваме ли се около това е, решение? Господин Мартен. в това, което се предлага, ме тревожи това, че няма никаква насоченост към вината на лабораторията Грюнентал. Защото първият виновен фактически са Грюнентал. Нямам цифрите, пред, числата пред себе си, но най-малко, което може да се направи е да се попита Грюнентал какви обещетения е платила до сега и ако тези обещетения са нула, трябва да преобладава тук здравия разум. Защо виновните от тази лаборатория не са нищо е, платили? Този, който е, причинява вредата, той трябва да плаща. Според мен, трябва много внимателно да насочим острието на исканията си на там, към лабораторията Гранентал. Е, да, това е чудесна идея. Съгласна съм. Добре. Нека сметнем, че приемаме това, което предлагам. Още един път а, благодаря. А, благодаря ви, че споделихте а, опита си и времето си с нас. А сега следващата точка. Това е петиция 717 от 2014 година за премахване на лятното и зимно време. А също и петиция 1934. Има и много други петиции по същият въпрос. Ще ви напомня, че има една чудесна песен от Гершвин за Summertime но не става дума за това, става дума за петиция. Носителите на петицията не присъстват и затова ще дам веднага думата на представителите на Европейската комисия. Добро утро, госпожо председател, почитаеми дами и господа. И чакайте малко, казва председателката. Онези, които искат да напуснат, моля, направете го тихо за да може да обърнем достатъчно внимание на това, което ще ни кажат представителите на Европейската комисия. Господин Демайер, имате думата. Смятам, че би било уместно да ви кажа а, какъв е контекста на съответната директива. Когато говорим за директивата за лятното часово време, това е директива два пъти в годината да променяме часовника си. През октомври минаваме на зимно време, през края, в края на март на лятно време. Комисията и европейските законодатели не са предложили е, въвеждането на лятно време. Това е направено от съответните страни членки още в началото на 60-те и ранните 70 години. Поради са причини са го, го направили това страните членки, а сега няма да влизам в е, подробности относно очевидните причини да бъдат прието това решение. Първото решение бе взето от комисията през 1980 година за уеднаквяване на съществуващите практики в страните членки относно лятното часово време. Целта да се осигури е, безпроблемното функциониране на вътрешният пазар, защото през 60-70 години съществуваше проблеми в организирането на графиците, особено на международния транспорт, например авиацията и особено на железниците. По тази причина през 80-те години комисията излезе с предложение за директива, приета от съвета и на тази основа за 5 годишен период бе пристъпено към уеднакваването, имаше някои проблеми. В крайна сметка се прие деветата директива през 2000 та година, всъщност 2001 година, директивата, с която в крайна сметка се въведе единно лятно а, часово време за не за 5 или 6 годишен период, а за винаги, постоянно. Целта беше да се уеднакват, уеднакви тази практика, за да може вътрешния пазар да функционира без проблеми. Това е което бих искал да ви кажа. И до тук ще спра. Благодаря. Благодаря ви за краткостта и конкретността. Искам да ви обърна внимание на факта, че комисиите Юри и Тран се организираха публично изслушване по този въпрос – на 24 март тази година тук в Европейския парламент. И знам, че тук има колеги, които не знаят за това. Имам а, тук е записани господин Свобода и господин Лоун за изказване. Благодаря госпожо председател. Надявам се, че ме познавате. Да, да, имам страхотни спомени. Както казахте, трите комисии, парламентарни комисии, проведаха успешно изслушване, на което бяхме поканили представители на секторите енергетика, транспорт, е, жилищно строителство, а също така бяха разгледани правните аспекти на директивата от 2001 година. Всички тези специалисти присъстваха на изслушването. И в резултат на него се стигна до следното. Напреди това трябва да се кажат две неща. Една, уеднаквеният подход към смяната на времето в целия Европейски съюз, несъмнено е нещо полезно. И то помага за доброто функциониране на вътрешния пазар. Въпросът, по който се спореше, има ли смисъл днес да се прехвърля от зимно в лятно време и да се прести часовника. Чухме доклади от представителите на транспортният отрасъл, енергетиката и строителството, личното строителство. Представителите на транспорта казаха, изказаха неутрално мнение. Нито има предимства, нито недостатъци от смяната на времето. Тоест, те не, не, не смятат, че няма, те не смятат, че няма основания нито за, нито против. Но изследването на 9 европейски университета, представено от отрасъла жилищно, жилищно строителство, се оказват отрицателни техните становища. Казва се, че 80% не, нямат проблеми с промената на времето, докато 20% обаче е, изпитват е, неудобство от това. И, а останалите 80% трудно им е да разберат, че тези 20% е, имат проблеми с менето на мнението. Имаше е, реакция от това на комисията спрямо изслушването. А, мога да кажа брутална реакция. Комисията каза, че разполага с изследвания, които показват, че по време на приемането на директивата е имало достатъчно основания да се сменя времето. И комисията не възнамерява да предприема каквото идея по това отношение. Тоест, е, сега, което, това, което предстои, това е устен въпрос, който ще бъде зададен към комисията в пленарна зала. Това ще бъде през сента. за да ни представи комисията доводите си в защита на смяната на времето. И в зависимост от това, което комисията ще ни каже, ще решим дали ще искаме да се приеме резолюция. От сега не знаем какво точно ще бъде, се стане. Но по въпроса има движение. Значителен брой депутати, предполагам от всички политически групи, подкрепят премахването на смяната на времето. Господин Ръун. Благодаря, госпожо председател. Е, е, ще използвам тази възможност да представя още някои доводи по темата. Въпросът засяга хиляди граждани на Европейския съюз. Комисията не представи контекста, в който се разгръща въпроса. Но има един голям проблем никой не ни дава конкретни отговори. За това, кой има правото да предложи или реши да се направи промяна. Защото много хора се ядосват. Яд ги е, че трябва да си местят часовниците без да има причина за това. Трите членки казват европейското равнище, на това на европейско равнище, европе, европейските институции казват, че трите членки трябва да го решат. Ако комисията е приела директивата, тя трябва да поеме директивата за нейното отменяне. Значи съществува въпросът, кой трябва да поеме тази инициатива. Необходим ни е отговор на въпроса. Комисията от месеци отказва да отговори. Първо трябва да спомислим дали ние като депутати имаме възможност да направим нещо по този въпрос, да или не. Това е въпрос, на който трябва да си отговорим. Благодаря. Господин Шетковски. Благодаря ви за начина по който произнесахте името ми. Много добре го направихте. Името ми, знам, не е лесно за произнасяне. Ще говоря на, на немски. Искам а, а, да спомена факта, че нямаме отговор от Европейската комисия. На няколко пъти задавахме въпроса на Европейската комисия. В Чешката република последните 10 години се сблъскаме с този проблем. Не един път сме отправили, внасяли питания по този въпрос, но нищо не е направено до сега смяната на времето не допринася с нищо, нито за транспорта, нито за енергетиката. Един час повече или по-малко няма никакво значение. Има редица изследвания по този въпрос. И колкото по-дълго трябва да чакаме отговор от Европейската комисия, толкова по нараства, повече нараства негодованието на хората. Трябва да бъде направено нещо. 11 петиции са вече внасени по този въпрос. Какво трябва да продължим да внасяме все повече и повече ли? Това, което се питам, е следното. Дали колко души са се присъединили към петицията, като се преподписали? За мен е много важно да получа отговор на тези въпроси. Както госпожа Свобода посочи, председател на правната комисия, Европейският парламент има над 200 члена, които са против смяната на времето. Мисля, че инициативата против тази смяна набира сили. И всяка, всяка година постъпват нови и нови петиции по този въпрос. И аз бих искал да ви благодаря, че повдигате този въпрос. И бих искал да призова Комисията по петиции Европейската комисия бих искал да призова да не отговори какви са намеренията й. Председателката, благодаря. С това приключва списъка на записалите се за изказвания. Един интересен а, факт по този въпрос е, че имаме голям брой петиции и те почти всички са от Германия. Защо е така? Дали там хората са по-чувствителни, отколкото останалите европейски граждани? Но всичките петиции са от Германия, с едно или две изключения. Това ми изглежда доста странно. Бих искала да знам защо е така. Може би германското лоби е по-силно. Какво е същественото? На няколко пъти Европейската комисия е питана по този въпрос и тя все още не отговаря. И затова искам да се обърна към комисията. Моля, отговорете как, както трябва на задавания въпрос. Предстои задаването на устен въпрос в пленарна зала и затова предлагам да изчакаме, да чуем отговора на устният въпрос и след това, в зависимост от този отговор, ще решим дали да закрием тези петиции или да ги оставим отворени. В зависимост от отговор, който ще получим. Не виждам как по друг начин можем да действаме. Съгласни ли сте? Всички са съгласни. Благодаря ви. Някой от залата говори, не му е включен микрофона обаче. Искате ли думата? Не искате думата. очакваме а, отговора а, следващите петиции са отложени. Стигаме до 11 точка тук не е вносителя на петицията и направо ще дам думата на Европейската комисия на господин Кон де Ланге или Яна Болеско. Аз съм от а, Генерална дирекция градска политика, моето име е Кон Ланг. Това е процедура свързана с Европейския фонд за регионално развитие. И нека да ви припомня, че държавите членки назначават е, всъщност управленският орган, който да се занимава с освояването на финансиране от тази европейска институция, този Европейски фонд. Обърнахме се съответно към този управленски орган с информация за последното състояние на проекта. Последно, когато се занимахме с този въпрос, имаше още елементи, които очакваше да се финализират. Днес получихме информация от тях, че е, всичко е финализирано по финансирането на този проект. Получихме отчет за освояването на средствата, които потвърждават информацията от страна на жалбоподавателката и съответно продължават е, с е, информация, от която съдим, че всичко е разрешено. Датите са 2012 година и 2015 година. През 2012 година получихме списък с дейностите, които трябваше да бъдат довършени след приемно-предавателния протокол и днес, 2015 година, т.е. месец преди днешното ни заседание получихме окончателен протокол, където се изброяват всички поправени недостатъци и се и окончателният приемно предавателен протокол. Нека да ви, е, да ви посоча, че миналия петък е, жалбовносителят, жал, жалбовносителят отново ни писа имейл, в който се оплаква от това, че не получава информация относно предвижването на жалбата и че нищо за момента не е предприето. Естествено, от петък до сега не сме имали възможност да отговорим. Но няма и вече какво да направим предвид информацията, която получаваме от отговорния орган, управленски такъв, който твърди, че всичко е вече разрешено. Очакваме в крайна сметка, всъщност, ако позволите, до март месец 2017 година да получим окончателен и краен доклад, отчет за това как са извършени приемно-предавателните работи, преди всъщност окончателно да освободим средствата. Благодаря. Имате думата за изказвания, конкретни предложения. Господин Мартан, благодаря. Чувам всъщност от комисията, че те са се заели с събиране на информацията и че последно и че последно миналия петък са получили ново искане от страна на жалобоподавателя за повече информация. Смятам, че тази информация трябва да бъде предоставена и с това да сложим край. Питър, вие е, искате нещо да кажете? Да, да, благодаря. Само да кажа, че имам някои съмнения, защото разбирам жалбовносителката, но разбирам и, че трябва да имаме и други механизми за проверка и удостоверяване на фактите, бил той Европейски съд или някаква друга инстанция. Има механизми за контрол, които трябва да бъдат спазвани, за да знаем дали услугата или проекта са били извършени в, в, определения срок и с определеното качество. Така че тук аз съм малко притеснен. Не искам да казвам, че е, не трябва да се занимаваме с е, такива дела, но голяма част от тях могат да бъдат разрешени по места. Благодаря. Аз е, бих искал да знам какво всъщност цели жалбоподавателката може да се обърнем, бих искала да се обърна към нея и да я запитам какво е новото, е, за което тя има информация. Може би тя има информация, която ние нямаме. Така че аз бих е, оставила жалбата открита, докато не получим повече информация от жалоподавателката в резултат на последния имейл. Благодаря, каза председателката. Секретарията ни информира, че от 2011 година на сетне не са предприяти никакви мерки за облегчаване на положението и за поправяне на допуснатите грешки и нарушения. И това е информация, с която разполагаме едва от снощи. Съответно от снощи до тази сутрин не сме има ли е, възможност да извършим никакви промерки, така че сега каквото можем да направим е да се обърнем отново към комисията с искане за допълнителни и последващи проверовачни механизми. Благодаря. Благодаря комисията. Само нещо да ви кажа, ако позволите, преди да се, преди да продължим нататък, само да ви кажа, че има вече местни проверки, последващи тези, които първо се осъществиха през 2011 и 2012 година и е, всичко, за което бяхме информирани, е поправено. Ако комисията пети желае, можем отново да пишем до разпоредителя на европейски средства и управител на проекта, преди да отпуснем финансирането, да поискаме отново отчет, ако настоявате. Благодаря. Председателката, доколкото разбирам, всичко изглежда в общи линии разрешено, но има някои висящи подробности и именно по тези висящи подробности получаваме да продължаваме да получаваме искане за намеса. Леонор предлага да запазим петицията открита, Петър казва да я приключим. Петър, искам да кажа, че предлагам да се здобием с повече информация и след това да решим дали да приключим петицията или не. Евентуално, ако решим да я приключим, това да бъде по-нататъка. Виждаме, че нещата са още в ход. Така че, моята рецепта е първо информация, после решение. Добре, тогава точно така ще направим. Секретарията, както предложи Питер, ще се занимае с подробностите, с тези последни подробности, за които сме информирани. След това ще решим дали да приключим петицията или да я оставим открита. Благодаря. Приключваме сутрешното заседание. Приятен обяд и до след обед. Благодаря.